Η κυρία Πρόεδρος. Председателят. Архизи и συνεδρίαση, κυρίε και κύριοι Дами и господа, раздаден е протокол от вчерашното заседание. Има ли забележки? Изглежда не. В такъв случай Протоколът от вчерашното заседание е прият. И съгласно нашия дневен ред имаме устен въпрос към комисията относно ролята на културата в развитието на европейските региони. Най-напред ще изслушаме госпожа Пак, която е автор на устният въпрос. Имате две минути. Срещаме се в необичайно време но независимо от това много се радвам.